Моля, заемете местата си. Добър ден на всички. Преди всичко искам да кажа добре дошли на а, това извънредно съвместно заседание на цели три парламентарни комисии. АФЕТ, ДЕВЕ и ЛИБЕ. Тук сме като съпредседатели с председателя на комисията АФЕТ, господин Макалистър, на комисията ДЕВЕ, господин Тобе и аз. И така, нека да караме подред с обичайните съобщения след приемането на проекта за дневен ред. По приемането на проекта за дневен ред имаме следната промяна на проекта – тя е в точка четвърта. Презентациите, предвидени от Службата за външни действия и ВКБОН, са заменени от представяне на темата от Майкъл Кьолер, заместник генерален директор на Генерална дирекция ЕКО. Точки 10 и 11 сключването на протокол между Европейския съюз, е, е, Швейцарската е, конфедерация, Княжество Лихтенштайн, Република Исландия и Кралство Норвегия за критериите и механизмите за установяване на държавата, която отговаря за разглеждане на заявленията за убежище, се отлагат. Ако нямате възражение, приема се. За езиковия режим имаме всички езици с изключение на ирландски и харватски. Благодаря ви за разбирането. Потвърждаваме и препоръките на координаторите. Първо за определяне на докладчици Томаш Жджеховски за споразумението между Европейския съюз и Япония и Антони Хук за споразумението по визовия режим между Европейския съюз и Беларус. Имаме и докладчици по становища Роберта Мецола за освобождаване от отговорност на практически всички агенции. И ако нямате възражения, приемаме препоръките на координаторите. Няколко думи за делегираните актове и актовете за изпълнение. В съвместни разисквания с АФЕТ и ДЕВЕ. Имаме точка в дневния ред за споразумението с Турция и положението в Сирия. Тук е господин Поповски, заместник генерален директор на Генерална дирекция сътрудничество с съседни страни и господин Майкъл Кьолер, заместник генерален директор на Генерална дирекция ЕХО. Ще започнем с обмен на становища по този въпрос. И след това разговор с министъра на гражданската защита господин Хризохоидис за положението на гръцките острови, което наистина е тревожно. Той ще бъде тук около 10 часа сутринта. Ще говорим и за съвместната декларация Европейския съюз Турция за положението на гръцките острови. Преди това обаче предлагам господин Макалистър, председател на комисията ФЕТ и господин Тобе – председател на комисията 9 да вземат думата, ако искат, преди да започнем работа по точките от дневния ред. Да, благодаря. Благодаря ти, Фернандо. Съвсем накратко ще се изкажа, защото малко изоставаме в графика. външните аспекти на миграцията са формат, в който ние продължаваме съвместните си заседания. Ние не работим обособени, затворени, а по тези хоризонтални въпроси сътрудничим и работим съвместно. Това се отнася до съществуващо положение, както и за втория транш чието падеше до края на годината, също трябва да бъде обсъден. Благодаря и аз. Радвам се, че сме заедно на това съвместно заседание. Според мен е много важно да започваме по същество. Нямам какво да добавя. Тогава започваме с презентациите. Първо господин Поповски. 10 минути. След това господин Кьолер. След тях започваме с координаторите по 2 минути на всеки и максимум една минута. Имайте предвид максимум една минута за членовете на комисиите. Много сериозно ще следим графика, защото гръцкия министр ще дойде в 10. Заповядайте. Благодаря и добър ден на всички. Връзките с Турция остават напрегнати, както всички знаем. Продължават влушаването на състоянието на правата на човека и демокрацията в страната. Напрегнати са и отношенията с някои държави членки, които е, фактически доведоха до спиране на преговорите е, за е, присъединяването и митническия съюз, като имаме предвид и действията в източното Средиземноморие и военната операция в северо Турция, са действия, които Европейския съюз осъди. Декларацията Европейски съюз Турция от 2016 година е основата на която работим. Чухме много отрицателни изказвания от президента на Турция и от правителството, но продължаваме да напредваме с нашата подкрепа за сирийските бежанци в Турция. Програмирането на двата транша приключи. Имаме още. Няма превод, някой казва, прекъсва председателя. Няма превод на френски. Надявам се, че сега техническия проблем е преодолян. Продължаваме. И така, програмирането на финансовия механизъм с 6 е, милиарда е почти приключило. Това означава, че ние изпълняваме нашите ангажименти, е, които проистичат от съвместната ни декларация с Турция след 2-3 минути. Ще кажа малко повече подробности по въпроса. Ние продължаваме да подпомагаме сирийските бежанци и приемните общности в Турция. Разбира се, през изминалите няколко месеца има значително увеличаване на незаконната миграция към Европейския съюз от Турция. Този път главно Иран, Афганистан. И Пакистан. Това са страните на происход. Е, комисарят Аврамополос обсъди изпълнението на декларацията по време на посещението си в Анкара в началото на октомври. Е, ние в комисията предвидихме мерки на стойност около 50 милиона евро, които могат да бъдат финансирани чрез предприсъединителната помощ и инструмента за стабилност и мир. Целта е да се засили капацитета на бреговата охрана за разширяване на издирвателните и спасителните операции – Работим и за подобряване на е, условията в е, приемните е, центрове, положението на задържаните там лица, както и по въпроса за интегрирането на бежанците в Турция. Разбира се, военната операция в Северна Сирия още повече влуши положението. Аз вече споменах реакцията на Европейския съюз. Председателя на комисията, господин Юнкер, е, каза съвсем ясно, че репатрирането и реинтегрирането на сирийски е, бежанци е, в северо Сирия не стои на дневен ред. Помощ за стабилизиране няма да се предоставя там, където се нарушават или пренебрегват техните права. Аз съм убеден, че Михаил също ще каже няколко думи по този въпрос – Разбира се, отбелязваме е, резолюцията на парламента, която обсъжда, осъжда военната операция на Турция. И сме категорични, че няма да се използват европейски средства, за да се финансира военната операция или за връщане на хора в е, така наречената от Турция е, зона за сигурност. Според нас такава зона не съществува. За финансовия механизъм за бежанците в Турция ние следим събитията. 97% от 6 милиарда вече са програмирани, както казах. Втория транш също върви по график. Разпределили сме 2 милиарда 800 милиона от общо 3. Тоест почти изцяло сумата е отпусната. Искаме до края на следващата година да бъдат подписани всички договори. Условията са същите, както и през първата фаза. За втория транш международните финансови институции, държавите членки, ООН и нейните служби, неправителствените организации участват. Имаме и е, безвъзмезна помощ е, за турските министерства на образованието, здравеопазването и е, семейство и социалните въпроси. Но това не е подкрепа за техния бюджет. Ние просто възстановяваме разходите на е, турските ведомства, когато те финансират проекти за сирийци. Това главно са разходите за поддръжка на училища и болници. Резултатите според нас са насърчителни. В този смисъл, че те са видими. предишния мандат на парламента е, имаше много депутати, които пътуваха в, в Турция. 90 проекта се изпълняват в момента. До е, края на следващата година те ще станат е, общо 120. Милиони и 700 хиляди бежанци са получили помощ. Михаил ще каже повече по този въпрос. Около половин милион сирийски деца ходят на училище с наша подкрепа. Финансираме и обучението на учители и създаването на учителски работни места в училищата за сирийски деца. Също се отнася до здравеопазването – около 180 здравни пункта са изградени за сирийските бежанци. Обучени са и много медицински специалисти, осигурена е защита на най-уязвимите. Все по-голямо внимание обръщаме на социално-економическото подпомагане, главно създаване на работни места за сирийските семейства там, където живеят. Достъп до пазара на труда, придобиване на умения – професионално обучение. Имаме един нов приоритет, за който ще продължим да работим успоредно с здравеопазването и образованието. Този нов приоритет е общинската инфраструктура 380 милиона, главно за отпадни води, канализация и водоснабдяване. Най-късно 2021 година трябва да бъдат приключени сключени договорите, а 22 и 23 година договорите да бъдат изпълнени. Расте броя на новопристигналите бежанци, връщането им не е гарантирано. И, както казах, съвсем ясна е позицията ни за плановете за тяхното връщане. Турското правителство прояви желание да обсъдим следващите стъпки, ние заявихме, че ние сме готови за съдържателно обсъждане на всички тези теми, но е много трудно по време на една военна операция. Има обективни потребности, е, които трябва да бъдат удовлетворени, да, но същевременно искаме гаранции, че се спазват условията като се обърне внимание главно на сирийците в Турция, защото това е, е реалната е, цел на финансовия механизъм за бежанците в Турция. Благодаря. Нека сега да чуем господин Кьолер. Не повече от 10 минути, моля. Благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа. Ще започна от там, откъдето спря моя колега. Всичките, всички вие знаете, в Турция е, има повече от 4 милиона регистрирани бежанци. Не всички от тях са сирийци. Има все повече иранци, иракци и пакистанци. Но разбира се, основната целева група, с която ние се занимаваме, са сирийските бежанци. А, говори се за 3,6 милиона регистрирани бежанци. А, това не са всички, а, може би. Колегата Мачай говори за двата транша по механизма за помощ на бежанците няма никаква мистификация. Ние ви казваме, че всичко е договорено, всичко се прилага, а турската страна твърди, че няма никакви средства, които се предоставят. какво е действително положението? Ние прилагаме тези проекти не като внасяме пари в турската хазна, а като подпомагаме бежанците чрез неправителствени организации, чрез агенции на ООН, чрез специализирани турски организации, неправителствени организации в Турция но също така и а, чрез международните организации Червен кръст и Червен полумесец. Ние а, измерваме резултатите си е, чрез е, финансовите стандарти на Европейския съюз заделените средства, онези, които са договорени и онези, които са разпределени а, чрез нашите партньори, с които сме сключили договори и те получават тези средства. Така че всъщност цифрите, които ние поднасяме, са доста добри. А, има и проверки от Сметната палата за механизма за беженците в Сирия и според Сметната палата пет пъти по-бързо се предоставят средствата за сирийските беженци, отколкото нормалните обикновените помощи в Европейския съюз. Така че не, че трябва да сме самодоволни, доволни от себе си, но можем да твърдим, че механизма се изпълнява както следва. 100% от първите 3 милиарда са договорени, изключени са договори и 80% от втория транш също са договорени. Надяваме се да достигнем 100% в ините няколко седмици. Така че очакваме е, цялата сума да бъде договорена до края на тази година. Говорим за механизма като цяло, винаги, но ако се вгледате, ще видите, че 38% от механизма всъщност представляват хуманитарна помощ. 62-63% се осъществяват посредством помощ за развитие. Какво означава това? В Средиземноморието можем да работим доста бързо, защото имаме бързи процедури, за да се справим с хуманитарни кризи. Всички регистрирани беженци а, имат нужда от подкрепа. И а, се предоставя хуманитарна помощ, а, храна, подслон, а, медицинско обслужване и така нататък. А, друга зона на помощ, а, сфера на помощ а, е образованието, но а, там хуманитарната помощ а, не е подходяща това е областта на развитието. Особено моите колеги в Женева организират и предоставят тази помощ. Във връзка с хуманитарната помощ, мога да ви кажа, че има две големи водещи програми и всички резултати са публично достояние, има доклади а, можете да разговаряте, да влезете в контакт с мен и моите колеги по интернет. А, но има и а, а, с първия проект а, е свързан с а, мрежа за сигурност, а, за социална сигурност а, и а, в а, рамките на тази мрежа се а, превеждат месечни суми на дебитни карти на беженците. 1,7 1 милион и 700 хиляди сирийски беженци в Турция се ползват от тази помощ. Казвам в Турция, защото механизмът за помощ на сирийските беженци е предназначен точно за това, за сирийци в Турция. Колегата ми Маче каза, че председателят Юнкер беше пределно ясен, че няма да подкрепяме принудителното реинтегриране на сирийски бежанци в Сирия като резултат от турските действия по сигурната зона, защото този механизъм не ни позволява да предоставяме средства за действия извън Турция. Така че всичко свързано с преселването на сирийци в Сирия няма да ползват средства от този механизъм, понеже това е правно невъзможно. Още няколко думи за мрежата за социална сигурност, някои подробности. Миналата седмица обявихме, че от април 2020 година имаме нов партньор по изпълнението, свързан с а, този проект за социалната мрежа. А, в момента работим с а, Световната организация по изхранването, по храните. А, за бъдеще ще, ще работим с Червения кръст. Червеният кръст и червеният полумесец имат много по-малки административни разходи по изпълнението на тази програма и са по-ефективни. По този начин отговорихме и на искането на Сметната палата за по-висока ефективност а, така че чрез смяната на този партньор намаляваме административните разходи и остава повече за конкретна помощ на беженците. С това повишаваме разходоефективността си. А, втората ни водеща програма а, предвижда средства за образование покриваме спешните нужди от образование, образователни нужди. За тази програма са включени половин милион сирийски деца, които не могат, които всъщност могат да посещават училище, именно благодарение на тази финансова помощ. Какви са предизвикателствата за бъдеще? От една страна виждаме, че има нужди и те ще продължат. Но за бъдеще хуманитарната помощ трябва да намалее. Така че работим тясно с нашите колеги от Генерална дирекция НИР, които работят по нехуманитарната част от механизма и както социалната сигурност, така и помощта в образованието ще бъдат разширени за в бъдеще. Това ще бъде отразено и в многодишната финансова рамка. Тя обаче още не е приета, така че не знаем окончателните резултати. Но хуманитарната помощ, тъй като все още съществува криза, ще бъде продължена в по-малък размер. Освен това, има и други изисквания за участие, за работата по тези проекти, като например разрешителните за пребиваване тези процедури за издаване на разрешителни трябва да се хармонизират и да се оптимизират. Понякога е трудно да получим данни заради законодателството за защита на данните в Турция и в Европейския съюз, но сме оптимистично, че тези проблеми могат бързо да бъдат решени. Работим тясно с турските ни партньори, така че на работно ниво имаме чудесни взаимоотношения с турските власти, които а, действат по тези проекти. Така че имаме договори, имаме работни взаимоотношения, договорени са 100% от първи и 80% от втория транш на средствата. Още 30 секунди имам. Няколко думи за Сърбия, с Сирия. 180 милиона разполагаме с тези средства за Сирия. И в източната част на Сирия, там където има турска офанзива, Европейския съюз финансира проекти с 68 милиона евро. Тези проекти още се осъществяват, независимо от ситуацията. Имаме още е, средства останали, но не можем да работим на място в момента. трябва да се погрижим и за е, разселените лица, които са 100 хиляди в е, северо Сирия те също трябва да имат санитарни условия и хуманитарна помощ. Много благодаря, господин Кълер. Сега давам дума на координаторите. Всеки разполага с две минути бившият ни докладчик за Турция в Европейския парламент, господин Санчес Амор, ще получи думата, но а, сега ще дам думата първо на настоящите координатори, по един за всяка политическа група. А, не на всички координатори от а, трите комисии, които присъстват. И сега ще дам думата на колегата Галер а, от името на НП. Много благодаря, господин председател. Европейският парламент е взе отношение по турската офанзива в Сирия съвсем ясно. Мисля, че има консенсус по този въпрос. Също така, мисля, че има консенсус за това, че трябва да продължим помощта за сирийските беженци в Турция. Много благодаря за уточнението, че този този инструмент се ограничава за територията на Турция, не може да се прилага в Турция. Има проблем с паревода. Сега проблема е разрешен. Е, ich denke, wir stehen trotzdem vor einem въпреки това сме изправени пред е, дилема, защото е резонно да се попитаме, ако господин Ердоан не се държи така, както ние очакваме и праща хората в автобуси, товари ги в автобуси и ги изпраща в Сирия, какво ще направим ние тогава? Как ще реагираме? Дали комисията ще се присъедини към позицията на парламента, защото, например, има средства заделени за предприсъединителна помощ в рамките на бюджетната процедура. Но, от друга страна, господин Ердоан заплашва, че ще отвори турските граници за беженци, които ще тръгнат към Европа. Така че а, можем да си помислим какво можем да очакваме и как бихме реагирали на тези опции, за които господин Ердоан също говори. Благодаря. Аз председателят госпожа Сипа не я виждам. Така че дам думата на госпожа Инфелд от името на Рню. Благодаря, господин председател, Благодаря на господин Поповски и господин Кълър. Този дебат ми се струва малко сложен. Говорим за финансиране, за подкрепа, за беженци, за хора. А, а в същото време би трябвало да говорим за големите политически въпроси, както каза колегата от НП какво да направим. От една страна не можем да спрем подкрепата за хората, а в същото време положението може да се промени в зависимост от действията, които господин Ердоан ще предприеме. Не можем да подкрепяме финансово връщания, които не са доброволни. Но как ще проверим дали са доброволни или не са? Чуваме за случаи на върнати турските власти твърдят, че те се върнали доброволно, но други източници твърдят, че това изобщо не е така. Как ще го проверим? Това е малко обезпокояващо и малко странно се чувствам, защото би трябвало да зададем този политически въпрос на комисията. Сега виждаме какви са проблемите с програмите в Турция към които парламентът беше скептично настроен от самото начало. Не е заради финансирането, а заради политическата договорка. А, така че трябва, когато говорим за финансиране, да говорим и за това какво ще направим, когато стигнем до заключението, че нещата просто не вървят и какво ще направим а, а, като противодействие на, госп... на господин а, Ердоган. Благодаря и на двамата представители на комисията. Аз съм наистина съгласна с казаното от госпожа Интфелд. притеснявани съдбата на бежанците, които в момента са в Турция. Радваме се, че комисията не смята буферните зони в Североизточна Сирия за безопасни, но Европейският съюз също времено иска да направи по-интензивни връщанията към Турция, вместо да поема повече хора от Турция в Европейския съюз, като се има предвид заплахата за изпращането им в Североизточна Сирия. За това искам да попитам – Твърди ли все още Европейската комисия, че Турция е безопасна трета страна? И какво бихте казали за обвиненията, че има насилствени връщания в Сирия? Как можем да сме сигурни, че те са единствено доброволни? Как да бъдем убедени, че няма принудителни връщания? Също така, ако Турция започне да депортира хора, какво ще направим ние? Господин Марияни от Идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Изслушах внимателно господин Поповски и господин Кьолер. Господин Поповски, вие е, подчертахте, че бежанците са получили добър прием в Европа. От друга страна имаме програмата за Турция. Аз е, съм също толкова обезпокоен, колкото представителите на останалите три групи, които вече се изказаха. Ние не сме сигурни за нищо, освен за сумите, които отпускаме на Турция. Моята група не веднъж е заявявала, че ние сме пленници на шантажа на господин Ердоган. Следователно въпросът днес е дали Европейския съюз ще преразгледа политиката си в тази зона, тъй като имаме някои тревоги по отношение на турското управление. А що се отнася до бежанците, те не бива да бъдат настанявани в Турция или Европа, а в Сирия, разбира се, доброволно, подчертавам, доброволно. Ем, същевременно се питам дали не е по-хуманно и по- лесно и не толкова скъпо да се работи именно по връщанията на сирийските бежанци в собствената им страна, заедно с хуманитарните организации. Благодаря, господин Мариани. От името на екаре госпожа Кемпер. No, okay. Yes, okay, yes. Honorable, honorable Procaccini, allora. Sorry. Или господин Прокачини. Mr. Yes, I am here. Yes, please. Yes, yes. dziękuję. Госпожа Кемпа. Уважаеми дами и господа, мисля, че положението е изключително сериозно и ние трябва да мислим на две нива. От една страна, дипломатическите въпроси и заплахите на господин Ердоган. Това е вид шантаж. От друга страна, сме изправени пред голямата заплаха на огромния брой бежанци, дошли от Сирия или вътрешно разселени. Разбира се, на място работят неправителствени организации. Те ни уведомяват за плачевното положение в Алепо, в Хомс, то продължава да се влушава, вътрешните разселвания също продължават. С оглед на казаното от комисията, аз мисля, че хуманитарната помощ дори трябва да се увеличи. Ние сме напълно сигурни, че това е правилният път напред. А по отношение на помощта за развитие, Наистина, това, което Турция а, направи, е важно, но ние може да помислим за промени. Проблемът е сериозен. Надя Мурат също го каза. В момента турците атакуват селищата на язидите. Жените язиди също стават жертви – а преди това са били жертви на ислямска държава. Това също трябва да се има предвид. Ливан, Йордания също имат намерение да изпратят сирийските бежанци обратно в Сирия – Положението в Близкият изток е много сериозно. Ние трябва да мислим за нашата дипломация. От името на го е господин Орбан. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря като координатор на Деве и на Либе. Два въпроса. Не знам дали комисията е мислила да обвърже финансовата помощ за Турция с зачитането на правата на човека или ние ще продължим да извръщаме поглед, докато Турция извършва етническо прочистване. И турското правителство заплашва границите на Европейския съюз – на второ място, като се имат предвид доказателствата, че има подозрения за насилвания, връщания, ние виждаме, че се натъкваме на данни за 340 хиляди, които са върнати въпреки тяхната заявена воля – Мога да ви покажа документа, в който са отразени данните. С оглед на тези данни, продължава ли комисията да мисли за Турция като сигурна трета страна? Освен това, защо Европейската комисия препоръчваше на държавите членки да разглежда Турция като безопасна страна. Турция не е безопасна страна. Докато ние говорим, се извършват тези принудителни връщания, за които има доказателства. Благодаря. Сега виждам, че и госпожа Зипел вече е в залата. От името на социалистите и демократите максимум две минути като координатор. Благодаря, ще бъда много кратка. Много от нас се отнасяха критично към споразумението с Турция от самото начало. Но от моя гледна точка то ни даде време да подготвим собствената си система за поемане на бежанците по-добре. Така че държавите членки да са в готовност да извършват процедурите по обежище – колкото се може по-бързо да могат да приемат бежанците и да ги изпращат в страните им по происход, когато там няма политическо преследване. За жалост обаче Европейският съюз не използва това време, за да засили собствените си системи – ние все още оставяме от другите впечатлението, че не можем да се справим с незаконната миграция, с проблемите на обежището и ние сме в ръцете на хора като господин Ердоган. Така че да спрем потока от мнозина, които да идват в Европа. И това, което виждаме е, че наистина мнозина от тях са с престой или се опитват да стигнат до страни извън Европейския съюз. Питам се дали трябва да продължим с дадените отношения с Турция. Не трябва ли новата комисия да започне работа по един нов пакт за миграцията, защото въпреки заявеното намерение, до сега така и не знаем какво ще се включи в бъдещото ново споразумение. Благодаря, господин Санче Самор, докладчик по споразумението с Турция. Благодаря. Политиката за Турция трябва да отговаря на сложността на положението, да се имат предвид обстоятелствата. Знаем, че Доверието в турското управление намалява заради начина му на работа. След справенето е, с опита за преврат, ние не можем да имаме доверие в това правителство. Освен това, сега виждаме огромната грешка на тази едностранна военна операция в Сирия. Трябва да се има предвид и вътрешната политика на Турция, това, което се случи с изборите за кмет на Истанбул. И ООН и държавите членки отчитат грешките в действията на Турция, но е, ние в държавите членки знаем, че трудно можем да провеждаме политиката, която искаме. Необходимо е да си дадем сметка, че трябва да се стремим да запазим нормализирането на отношението в Турция. Това е единственият начин. Понякога се казва, че това, което плащаме, постъпва в бюджета на турската държава, но това не е така. Е, ние плащаме на посредниците, които се грижат за бежанците. Много малка част от тях са турски обществени организации. Нито едно евро от европейските фондове не би трябвало пряко или косвено да улеснява действията на господин Ертоган в Северна Сирия защото той създава един допълнителен проблем в една и без друго сложна област, етнически и религиозно. Единственото, което трябва да имаме предвид е, че връщанията трябва да са безопасни и доброволни. Благодаря. Имаме кратък списък от допълнителни изказвания от по една минута и след това по 4 минути за отговори на всеки един от участниците на трибуната, защото е, гръцкият министр ще трябва да почака, но не искам да чака твърде дълго. Господин Мавридис, една минута, не повече. Благодаря ви. Обикновено при такъв вид разисквания се казва, че без намесата на Европейския съюз по-рано положението е щяло да бъде много по-лошо. Но сега виждаме, че положението всъщност се е влушило. За мен отговорът е много прост – Струва ми се, че доста от нас не могат да се изправят пред реалността, такава каквато е. Ердоган е престъпник. Той извършва престъпления срещу човечеството. Това го казват водещи експерти – времено ние финансираме Ердоган и неговите дейности, в резултат на което е, ще има все повече бежанци, изпратени в Северна Сирия. Не искам да съм част от това престъпление. Колегата Пападакис. Аз мисля, че трябва да бъдем реалисти и да кажем ясно, Ердоган шантажира Европейският съюз. Не може да се допуска такъв шантаж. Ние трябва да поемем инициативата. Благодаря колегата Фурлас. Благодаря ви. Бих искал да отговоря на въпроса на колегата, който попита дали можем да се доверим на господин Ердоган. Ердоган заплашва, че ще пусне 3 милиона бежанци към нас, ако не го удовлетворим в исканията му. Същевременно знаем каква е демографската и наречената зона за сигурност. Знаем, че Турция вече окупира част от е, държава членка на Европейския съюз. Имам предвид Кипър. Така че можем ли наистина да се доверим на господин Ердоган? Благодаря. Първо, вземам отношение показаното от колегите за презасяването на бежанците. Как можем да сме сигурни, че то няма да се извършва принудително и че Ердоган не използва обстоятелствата именно за етнографска промяна на състава на тази зона, която според мен е военна зона. И няколко думи за финансирането на помощта за бежанците в Турция. не, през 2018 година не успя със сигурност да проследи как са били освоени 1 милиард евро в Турция. Имало е списъци с бежанци, които е, са използвали европейско финансиране, но имаме и документирани откази за предоставяне на помощ. Има и проблем с банковата информация. Така че въпросът ми накратко как можем да сме сигурни, че парите са използвани по предназначение. Колегата Прокачини. Грация, президенте. Благодаря. Преди всичко искам да подчертая, лицемерието а, около този въпрос. Грешката да се предоставят на трети страни задачите по охрана на външните граници на Европейския съюз. Не е ли вярно, че а, се наливат пари? Има най-малко три споразумения с а, а, турското правителство с финансиране от европейски средства. Защо по този начин а, се държим към Турция, а не, например, към Тунис? По-малко сигурна ли е Тунис като страна? И а, по този начин можем а, да бъдем подложени на шантаж, защото ние плащаме за това, което се прави срещу нас. Благодаря, господин Волас. Господин Кьолер, финансовия механизъм според условията не може да се използва за презаселване на бежанци в Сирия. Но като имам предвид какво е положението сега – идеята за зона за сигурност на сирийска територия, а не на територията на Турция, звучи като това, което виждаме в ивицата Газа. Не сега е момента да се улеснява връщането на бежанци чрез създаване на такива центрове на територията на Сирия? Не е ли време за санкции? Ще се върнат сирийците, ако бъдат прогонени джихадистите, но това не се прави. Благодаря, госпожа Сопко. Мисля, че трябва да продължим да финансираме бежанците. Европейския съюз няма средства да се противопостави на Ердоган – но трябва да спрем притока на бежанци към Балканите, защото това ще разчувърка стари рани. И искам да попитам комисията какво се прави е, за взаимодействие с местните общности, така че да бъдат е, интегрирани бежанците. Невероятно е. Милиони бежанци години наред. И а, е, местните общности продължават да ги отхвърлят. Как им помагаме и колко а, пари а, се изразходват а, за подобряване на условията по места в местните общности. Мисля, че е важно да се използват тези средства, за да бъдат интегрирани а, бежанците, а не да бъдат а, държани в лагери години наред. Благодаря. Мисля, че а, така трябва да се работи. Благодаря. Следващия оратор klar sein, glaube ich. Господин Цимяк, тук в Европа трябва да сме наясно, но ние си затваряме очите и общуваме с Ердоан, сякаш той е партньор. Всъщност той е противник и защитава собствените си интереси за сметка на беженците, които използва. За мен тези програми, които в момента текат, трябва да се спрат и да се насочат усилия за реинтегриране на хората в Сирия. Това би било економически обосновано и в интерес на всички. Господин Бей. Благодаря, господин председател. Ясно е, че ние сме изправени е, до стената от това, което сега иска Ердоган. Военните действия в Сирия срещу кюрдите са възмутителни, но ние продължаваме да плащаме 8 милиарда евро е, за уреждане на миграционния е, проблем. До сега вече сме прехвърлили над 15 милиарда евро. И всичко това е в полза на Турция – и нейните териториални претенции в Сирия. Както каза и колегата Марияни, тези 3,6 милиона кои... сирийци, които са в Турция, трябва сами да могат да решат къде и кога искат да се преместят в една контролирана зона. Сега положението стана сложно. Постарайте се. И като имаме предвид, е, че комисията АФЕТ продължава със своето заседание от 10. Чака ни гръцкия министр. Ако нещо е останало, моля ви, задайте въпроса писменно и ще бъдат разпространени отговорите ви и така по 4 минути, ако е възможно. Господин Поповски първо. Благодаря, благодаря ви за изказванията. За нас хората са на първо място. Ето защо обръщаме най-голямо внимание на сирийците, които са в много опасно положение. Ще продължим помощта за тях със сигурност. Няма да подкрепим принудително презаселване в северна Сирия, както и депортиране от Турция, Ливан или където и да е било – Върховният комисар е, на ООН за бежанците ни уверява, че всички връщания трябва да бъдат е, доброволни и съгласно е, условията. Генералният секретар на ООН, господин Гутиереш, имаше среща преди няколко дни с президента Ердоган за това, че нямаме достъп до териториите на север, поне до петък миналата седмица беше така. Разбира се, предвидели сме начини за проследяване на начина на изразходване на средства, за това кой получава средствата. Редовно разговаряме с държавите членки и Турция на 9 декември аз и Михаел е, ще съпредседателстваме поредната е, среща на Комитета за финансовия механизъм. Ще ви изпратим и покани за това заседание съвсем скоро. Това е добра възможност да си сверим часовника, да видим какво е положението на място. Беше поставен въпроса дали е трета безопасна страна Турция. Разчитаме на преценката на други наши е, партньори, на Гърция. Ние финансираме и правна помощ, така че да не се влушава по-нататък положението в Турция. Това не винаги е лесно. Продължава обсъждането на обща система за убежището, новия председател на комисията заяви, че иска нов пакт за убежището в Европа, но нека да започне първо мандата на новата комисия. Така или иначе, госпожа фон дер Лайнем в Страсбург през юли подчерта този приоритет. Съгласен съм, че трябва да бъдем много внимателни къде отиват парите – Както каза и господин докладчика, по-голямата част от тези 6 милиарда се освояват чрез партньори банки, Червения кръст, НПО и искаме да продължим по този начин. Повтарям още веднъж, че парите, които отиват а, за турските министерства, фактически не са подпомагане на техния бюджет. Това не е подарък за турските министерства в брой. Това е възстановяване на разходи, пряко свързани с сирийските бежанци, училища, болници и така нататък. Нашата позиция не е променена по този въпрос. За бежанците работи много в Турция. Инвестираме в инфраструктура, образование, професионално обучение – Основната ни цел е да подобрим условията в приемните центрове. Над 20 е, милиона евро е, бяха вложени в е, Босна. Не можем да направим повече за сега. Благодаря, господин Кьолер. Благодаря, благодаря за съдържателните изказвания. Всички сме за безопасно връщане на бежанците във всяка криза, включително и тази. Връщането трябва да бъде достойно, доброволно, безопасно и устойчиво. А не да има влизане и излизане в страната. Кой ще го следи? Една организация получава пари за да следи това и тя е ВКБО, Върховният комисариат на ОНЕ за бежанците. И ако искаме безопасно, доброволно, достойно и устойчиво връщане, Условието е Века Бон да може свободно да работи в Сирия. За сега това не е възможно. Ако търците е, решат да направят това, което е, са обявили, те трябва да гарантират, че Века Бон ще може да работи там. Госпожа Сипел постави въпроса за е, това, че има насилствено разселване на е, милиони хора по света – около 25 милиона от тези 70 са бежанци. Ето защо 1 милиард и 800 милиона са предоставени за тази цел. Създадените от човешкия фактор кризи много често са свързани с насилствените връщания. Можем ли да направим нещо повече да ги подкрепим? Да. Стига бюджетният орган да ни предостави повече средства, ние знаем как да ги освоим. Стана дума за защита на данните. Да, не сме доволни от достъпа до данни за бежанците в Турция. Работим по ново споразумение с Турция на високо равнище сега обаче е, не може да се каже, че нямаме представа какво се случва. Работим на основата на извадки и на данни от е, нашите партньори в изпълнението, но ние искаме по-широк достъп до данни и водим преговори за това. Беше казано защо просто не вдигнем санкциите срещу Сирия. Аз лично имам съмнение. Да не забравяме, че най-малко 80% от напусналите Сирия не бягат от ислямска държава, от Даеш. Те търсят обежище в съседни страни и в Европейския съюз поради зверствата на режим, режима на Асад. Ето, вижте какво става в Йордания, например. 35 000 сирийски бежанци се върнаха от Йордания в Сирия, но 650 хиляди останаха в Йордания. Аз съм сигурен, че огромното мнозинство от сирийските бежанци ще искат да останат в Турция, така или иначе. И е, трябва да работим, ако не за интеграция, не бих се изразила така, е, за е, това да намерим начин те да организират живота си, да имат поминък. По този начин ще можем да им помогнем на приемните общности е, и на бежанците. Много по-достойно е сам да си изкарваш хляба, отколкото да разчиташ на подаяния. В Йордания, в Ливан, е, в е, Турция ние работим за подпомагане на поминъка. Как? Чрез финансиране на създаването на собствени предприятия, е, професионално обучение и други мерки. Но за това ни трябва правна рамка и да се приеме, че е, бежанците е, са жизненно важна част от економиката, а не просто затворници в приемни лагери. Благодаря. Много напрегнат ни беше графика. Нека да чуем заключителните думи на съпредседателите господин Тобе първо, председател на ДВ. Няма да произнасям дълги речи. За мен стана ясно от този разговор, че от страна на Европейския съюз трябва да работим съвместно по този труден и сложен въпрос. Да, то е подчертано политически. Трябва да признаем, че Турция е най-голямата в света страна домакин на бежанци. И за това не е чудно, че имаме такъв проект за хуманитарна помощ. През изминалите години хуманитарното положение в Сирия и в съседни страни е много тревожно. И с последните събития положението се влушава още повече. Трябва да следим ситуацията още по-отблизо, не само как се изразходват нашите средства, но и какви са последиците от прилагането на европейската политика. Трябва да взаимодействат нашите комисии и за напред. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички. От тук нататък трите комисии продължават по своите програми. Тук остава само комисията Либе. И следващата точка от дневния ни ред е среща с гръцкия министр.